се присъединя към казаното от господин Шут, който вчера при откриването а, отдаде почет на господин Джан Лука Бонано, който загина в неделя при автомобилна катастрофа и изразяваме съчувствието си на неговото семейство и на политическата група е, на която той беше член. Компетентните органи на Швеция уведомиха председателя, че е избран господин Якоб Далунде като член на Европейския парламент е, на мястото на господин Петър Ериксон. Е, в, е, считано от 7 юни. Приветствам с добре дошъл колегата и напомням, че той участва в парламента и неговите органи, като упражнява пълните си права в съответствие с е, пред